Е, участват в е, нашите заседания пълноправно. Компетентните органи на е, Република Полша ме информираха, че желаят отмяна на имунитета на парламентаристата Делш Шимански. Съгласно